правни въпроси. Господин Амджад Башир напусна групата на СПД Европа на свободата и пряката демокрация и се присъедини към групата на ЕКР, считано от 23 януари 2015 година.